мнозинство. С това приключваме. Протоколът ще бъде внесен на вниманието на пленарната зала на следващата сесия. Ако няма възражение, не виждам, ще включим съответните резолюции на вниманието на адресатите.